утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Александър Граф Лампсдорф. Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността. Колеги, в момента в целия свят има 13 мисии на Европейския съюз, с които помагаме да се създадат мир и сигурност. В много от тях се използват наши въоръжени сили, също и полицейски органи. Същевременно всички ние знаем, че има и повече огнища на кризи, така че европейският принос към международната политика по-скоро ще расте, отколкото ще намалява. Знаем също така, че за съжаление често ние европейците не винаги сме в състояние да провеждаме мисиите си така както трябва, а именно с добро оборудване, добра добра оперативна съвместимост. А това е нещо, което трябва да постигнем. В това отношение сме длъжници на нашите военни извън граница. Една от причините за проблемите е разпокъсаният ни пазар на, в, в, в областта на въоръжените сили. Има дублиране, например, на изследователски програми не достига сътрудничеството между държавите членки при развойната дейност. Така наречените исторически доставки, доставчици биват предпочитани пред по-добрите доставчици. Дами и господа, това искаме да променим, защото на европейския пазар на, въоръже, на уражен пазар пазар е, има оборот от повече от 91 милиарда евро което означава, че вътрешният пазар за продукти в областта на отбраната не е достатъчно развит. Нашите въоръжени сили не са оборудвани добре, в същевременно се прахосват данъците на гражданите тази област става все по-скъпа, а бюджетите за отбрана стават все по-низки. Сега говорим не за повече разходи за въоръжените сили, а за по-добро ефективно разпределение на наличните средства. Ето защо нашият парламент през 2005 година прикани комисията да изготви директива за сектора, нещо, което тя направи. За мен като докладчик и за нас като парламент беше важно, че президентът Саркози в словото си за приоритетите на френското председателство правителство изрично спомена европейския пазар в областта на отбраната. Ето, че сега премина първото четене. Ние постигнахме консенсус. Утре, надявам се, ще поставим всички заедно основите на една нова европейска рамка в областта на обществените поръчки за строителство и услуги и доставки в областта на отбраната. През декември приехме успешно директивата за транспорта на продукти на уражейната промишленост на вътрешния пазар. Не по-малко важна е от директивата, която ще гласуваме утре. Той, тя няма да е революция на пазара, няма да стане за една нощ никаква промяна, но това ще е решаваща крачка напред за европейския пазар в областта на отбраната. Накрая искам да благодаря сърдечно на моите колеги, докладчици в Сянка, които бяха винаги почтени и конструктивни в сътрудничеството си с мен. Благодаря на съвета и комисията. Смятам, че всички проявиха политическа воля, професионализъм и готовност за компромиси. Обща съвместната конструктивна политика в името на Европа е наше задължение към нашите граждани. Надявам се, че утре ще го изпълним с гласуването. Освен това, според мен, този дебат трябва да се води в Брюксел, а не в Страсбург. Благодаря сега комисарят Макриви. Господин председател, драги депутати, Искам да се извиня за своя глас, но страдам от настинка. Предложената директива е част от така наречения отбранителен пакет. Това предложение е стъпка напред в създаването на общ европейски отбранителен пазар. Той ще допринесе за политиката за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Тази директива, следователно, е много важен инструмент, който ще спомогне за укрепване на военната способност на Европейския съюз и ще засили сигурността на гражданите процеса на преговори се осъществи в условията на добро сътрудничество между трите институции. Искам да благодаря на докладчика за неговата интензивна работа, насочена към постигане на споразумение със съвета на първо четене. Искам да благодаря и на парламента и на неговите слове, е, докладчици за доброто сътрудничество. Искам да благодаря и на френското и словенско председателство, не на последно място. Искам да благодаря на чешкото председателство за тяхното, тяхната готовност да се постигне споразумение. Комисията приветства представения текст. Възложителите ще разполагат с необходимата гъвкавост да договарят договори, които често са сложни. Също така ще даде възможност на възложителите да настояват за включване на клаузи за сигурност, така че да се гарантира сигурността на доставките. С всичко това директивата ще може да се прилага в, при военните поръчки на държавите членки новата директива ще се прилага и в областта на невоенната сигурност. Ще има приложение в областта на новите технологии и тяхното приложение в военната и невоенната област и твърде неясната граница между тях. Всичко това ще има големи предимства. Новата директива ще даде възможност на, на, възможност на държавите членки да прилагат дерогация в изключителни случаи. ще се осигури прозрачност и справедливост на правилата и на тази основа фирмите ще могат да осъществяват своята дейност. Економията от мащабите ще съкрати разходите и ще намали цените. Крайният резултат ще бъде отвореност на пазара в интерес на цялата индустрия. Въоръжените сили това ще бъде полезно. Ще бъде полезно в крайна сметка и за данакоплаците. Искам да ви благодаря още един път и да ви поздравя. Grazie signor commissario. La parola a nome del gruppo del Partito Popolare Europeo all'onorevole. Благодаря господин комисар от името на ЕНП е давам думата на госпожа Седершолт. Благодаря, господин председател. Не можете да създавате за една нощ европейски пазар на отбраната. До тук Имах много добро сътрудничество с докладчика, също така и с комис... комисията и с съвета. Това вече е важна стъпка. Проблемите с отбраната, всъщност, както и оборудването, свързано с отбраната, е също част от общият пазар. Френското правителство също работи много конструктивно в тази област, но най-вече докладчикът господин Ламсдорф свърши голямата работа и именно за това искам да му благодаря. Мисля, че и получихме много, много полезни елементи. Виждате много от елементите от директивата за оръжените доставки и свързани с оборудването на армията от 2004 са налични в този доклад. И ние също си е, позволихме да запазим да член 296, който е много полезен. Това беше приветствано от е, всички е, представители на индустрията, защото ще им позволи да развиват нови практики в това отношение. Доволни сме, че съвета и парламента е, все пак изразиха загриженост е, за прозрачността, а също и за прага на доставките. Това е само пример за успеха, който сме постигнали. Разбира се, има и други много спорни въпроси, засягащи съществуващото европейско законодателство. Европарламента подкрепя този доклад и мисля, че ние направихме една много логична стъпка напред. Още веднъж искам да благодаря на всички, които участваха в тази конструктивна работа. Благодаря. А сега госпожа Валер за 4 минути от социалистите. Господин председател, господин комисар, драги колеги, в началото на годината във вестниците излязоха огромни заглавия – казващи, че света продължава да се въоръжава, конкуренцията е все по-силна в тази сфера. А освен това в Германия имаше много афери, свързани с корупция. За нас, демократите, нещата са ясни. Надпреварата във въоръжаването и пренебрегването, бездействието пред корупцията, ние ги отхвърляме. целта на тези две директиви, директивата за обществените поръчки и директивата за трансфера, ще дадат възможност да се сложи край на разхищението на обществени средства за надпревара във въоръжаването. Нашата група ще гласува за този текст. Ще се установят европейски рамки относно обществените поръчки в сферата на отбраната и сигурността. Няма да има ненужно дублиране нито опити за оказване е, на е, натиск от е, военно-промишления комплекс. И ще бъде спазен член 286. 296. За нас е особено важно да изслушаме този текст и в него да бъдат предвидени санкции за корупцията. До този момент за нас беше особено важно резултата да бъде прият от 27-те държави членки. Макар че само 6 или 7 държави произвеждат или търгуват с оръжие, особено важно беше да получим подкрепата и на 27-те държави членки. И ние постигнахме това. Не съм убедена, че всичко ще действа така успешно, както си го представяме, но това беше е, включено в текста. Парламента иска да бъде информиран, да осъществява контрол, да бъде информиран не е, само от е, комисията, а, и за резултатите от прилагането на този пакет, на тези директиви. И ако в бъдеще работим за засилването на вътрешния пазар, както това беше подчертано от господин Саркози, ако искаме да имаме засилени компетенции, Европейският парламент, който е избрания орган в Европа, трябва да бъде включен в контролната дейност, така както това се извършва от националните парламенти. Това ще бъде задача за бъдеще на Европейския парламент. В Германия знаем за какво става дума, когато говорим за въоръжаване и за средства в тази сфера. Други държави имат подобен на нашия опит. Не искам, не искам не да благодаря, макар че сътрудничеството беше отлично и резултатите са добри, но натиска от някои парламентаристи беше огромен. И тази система, тази процедура може да бъде, само, да бъде прилагана само като изключение в бъдеще. Тя не беше необходима и смятам, че след изборите трябва да премахнем този тип процедури, които не са парламентарни. Господин Возой, Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо позволете ми да поздравя колегата Лансдорф за великолепния доклад. Знам, че той работи много по него. Знам, че изграждането на общ пазар на рамката му беше сериозна задача, за, особено при оборудването за отбраната. Знам, че трябва да спазваме принципите за безпристрастност и за отвореност и ефектът, настоящият ефект показва ефективността на а, разходите, които сме приложили. Тук говорим за поръчки, които ще служат най-вече общият пазар на армията и на оборудването за армията. Мисля, че има подобрение както за възложителите, така и за тези, които купуват поръчките. И мисля, че всичките власти са ва... всичките власти са работили за да осигурят сигурност. Такъв е случая и с възложителите, така и с поръчителите. И днес също така наблягаме на прозрачността, но държавите членки не би трябвало да бъдат толкова резервирани, особено задържайки дерогациите на в области като отбраната. Искам също така да подчертая, че е важно да имаме общ европейски пазар за отбраната. Когато го разискваме този въпрос, може би за бъдеще ще трябва да го съчетаем с други важни въпроси, като офсетите и това да се разгледа за всички специфични случаи в различни страни. Благодаря. Господин Яновски за Благодаря ви много, господин председател, господин комисар, господин Ламсдорф извърши чудесна работа въпросите, свързани с изразходването на обществени средства винаги са били много важни. Те са още по-важни в областта на военните доставки, където става дума действително за много пари. Доставчиците трябва не само да предлагат най-ефтиното, но и най-оптималното решение. Да не забравяме, че качеството на извършената дейност е много важно. Същото въжи и за поверителността. По някои критични въпроси. Да не забравяме и въпросите, свързани с офсета и информацията. Смятам, че позицията отразена в проекто директивата е подходяща и онова, което обсъждаме тук, ще рационализира процеса на военни доставки. Благодаря, госпожа Каленбах. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доброто сътрудничество, е, защото въпреки основателните критики е, към процедурата на първо четене, това сътрудничество ни е, даде възможност да бъде изслушан гласа на парламента в рамките на трилога. Днес обсъждаме, разглеждаме един компромис за стоки, Е, е, чието трансфер беше ограничен за някои държави членки. Всичко свързано с вътрешния пазар и е, проблемите на конкуренцията, всичко това понякога е свръхексплуатирано. И някои не постигнаха своите цели, което е прекрасно. колкото това ще ни позволи да избегнем и диктата на цените обществените средства ще могат да бъдат използвани по-добре, по-целесообразно и ще бъдат по-свити. Ясно е, че днес има условия за обществени поръчки, които ще гарантират прозрачно, прозрачност и ще дадат възможност на средните и малки предприятия да действат, да участват на този пазар. Няма да има възможност за измъкване, така да се каже. И Добре е да обсъдим нещата с комисията предварително. До този момент някои неща бяха забранени от правна гледна точка, макар че бяха факт на практика. И това ще бъде прекратено след влизането в сила на тази директива. Ще има възможности за преразглеждане, за обжалване. Естествено, бих искала малко по-различни е, е, стойности, но така или иначе резултатите са добри. Благодаря. Господин Флюгер има една минута. Благодаря. Тази директива е част от отбранителния пакет. Целта е да се изгради по-конкурентна отбранителна индустрия. Свободния пазар следва да е в основата на производството на оръжие, само че в крайна сметка оръжията се използват за убиване. И ние се стремим към по-голяма конкурентоспособност. Господин Свобода на последното заседание каза, че се нуждаем от по-добри условия за европейската оръжейна промишленост поради конкуренцията от Съединените щати. Съединени... Е, държавите членки наскоро се превърнаха в първия износител на оръжение. Франция, Англия и Италия са сред най-големите износители. Вносителите са в страните в Близкия изток. Нашата цел е не по-ефективна уражейна промишленост, а разоръжаване. Няма директива за разоръжаване, но и има директива за ефективността на уражейните пазари. Ясно за какво става дума. Господин Шваб има думата за 3 минути. Господин председател, уважаеми колеги, искам също да благодаря на докладчика на комисията по вътрешния пазар, но също така и Комисията по външна политика и политика на отбраната и колегата Фон Вогал. Тук не говорим за износ на оръжия към външни страни, а по-скоро за трансфер на военно оборудване между 27-те страни членки на Европейския съюз. Виждаме как този трансфер може да бъде осъществен на по-ниска цена и по-ефективно и парламентът може да вземе някаква позиция. Гражданите биха могли да ам, спечелят над 70 милиарда от економии в тази област. Въпреки, че темата е много ам, противоречива и че съветът също не е съгласен, мисля, че можем да приемем и да поздравим настоящото решение, защото то е добро. Знам какви са трудностите в триалога. Знам какво беше казано от социал-демократите и е, споделям тяхната загриженост, но с настоящия доклад ние поставим първите жалони в областта на общата европейска обрана. И тази сутрин чествахме 10-та годишнина на еврото. Надявам се, че след 10 години ще можем да честваме днешния ден, защото то е важен момент – в европейското сътрудничество относно отбраната и европейската политика по отбрана. Именно за това решенията, които приложим тук, ще се прилагат в други страни. Това е вид доверие спрямо другите страни членки. Благодаря също и на комисията, защото тя работи с голяма ангажираност в тази област. Имаше различни противоречия, имаше съпротива. Комисията се опита да покаже конструктивен дух, така че различните поръчки и процедури за поръчки да бъдат изпълнени. А, що се отнася до втората част на пакета, относно вътрешния пазар за отбраната, Това е ново събитие, важно събитие. То ще подсили силата на Европейския съюз в криза, като настоящата. И колегата Фон Богал също много помогна в това отношение. Защото когато, например, имаме в Африка войски под ирландско командване или полско командване и други, страни, е, други войски, които идват от е, Евро... други страни на Европейския съюз, ние ще видим разликата. Благодаря. А сега, господин Ферера, две минути. Господин председател, преди всичко бих искал да е, поздравя докладчика господин Ламсдор и госпожа Вайлер, докладчика в Сянка. Драги колеги, особено важно е да се придвижваме към по-голяма интеграция на пазарите на отбраната. И е, смятам обаче, че трябва да проявим предпазливост и да спазваме правилата на вътрешния пазар. По отношение на обществени поръчки също така но също така трябва да е, осъществим, е, е, да създадем условия за гарантиране на конкурентоспособността в световен план. Важно е да осъществим напредък в правна сфера по отношение на обществените поръчки в сферата на отбраната, което може да бъде постигнато чрез тази директива. Бих искал също така да подкрепя и възможността, която се предоставя на малките и средни предприятия за достъп до този пазар. Смятам, че в близко време ще може да се осъществи европейски пазар на промишлеността в сферата на, в сферата на оръжената промишленост. В заключение, искам да кажа, че трябва да има ясна връзка с външната политика на Европейския съюз. Държа също така да припомня а, една крилата фраза Ако искаш мир, готви се за война. И е, всъщност, е, ние искаме мира, не война, но се нуждаем от е, оръжейната индустрия. Благодаря ви. Господин Онишкевич. Господин председател, Европейския съюз изразходва 200 милиарда евро за отбрана. Въпросът е, можем ли да оползотворим тези 200 милиарда, за да постигнем подобен капацитет като този на Съединените щати. Когато бях министър на отбраната, се срещнах с представители на индустрията и им казах, извинявайте, аз съм министър на отбраната, но не на отбрана на индустрията директивата, която обсъждаме днес, искам да благодаря на господин Лампдорф за доклада, ще ни даде възможност да изразходваме ресурсите по много по-надежден начин и ще се постигне добър капацитет. Благодаря, госпожа Бер, една минута. Драги колеги, още един път Искам да ви напомня, че говорим за пакет. Мисля, че в областта на директивата за военните доставки има какво да научим. По време на дебатите в комисията ние си поставихме една цел, а именно – хармонизация в областта на отбранителната промишленост. Друга цел беше засилване на възможностите за контрол от страна на Европейския съюз върху износ на оръжие от Европейския съюз. На последното заседание на съвета по време на френското председателство се взе решение да се приеме кодекс за поведение и на него да се придаде задължителна сила. Приветстваме този факт. Хармонизацията според нас е стъпка в правилната посока. Тя ще, хармонизацията ще бъде предмет на одобрение от страна на държавите членки. Те също така ще вземат решение и за санкциите при нарушение на правилата. Господин Тобон, две минути. Господин председател, искам също да се впиша в линията обявена от колегата Шваб преди няколко минути. Искам да кажа, че приемането на тази директива днес е много важно решение и че ние дължим това решение най-вече благодарение на усилията на докладчика Ларнсдорф и на докладчика Сянка Шарлот Шелемсдорф, а също така и на френското председателство, което в края на миналата година направи големи усилия, положи големи усилия, за да стигнем до компромис. Това, което правим днес, е просто да приключим един цикъл, който беше много бърз, осъществи се само за няколко месеца и засяга както директивата за ам, вътрешния пазар на, от, на отбраната, също така кодекса за поведение, за износа и директивата която има за цел да помири член 296 заедно с правилата, общите правила за обществените поръчки. Всичко това ни води по пътя на една обща економика на отбраната. Нещо, което може да изглежда едва ли не ерес спрямо идеята за национални отделни политики за отбраната. Всъщност, това, което правим, показва, че имаме воля за общ такъв пазар. И целият правен въпрос беше разглеждан както по време на френското председателство, така и по време на предишните и постигнахме голям напредък в области, в които националните законодателства като че ли спираха всякакви подобни наченки на единство. Мисля, че с това може да се приключи идеологическия дебат относно е, формата на европейското пространство. Става въпрос за едно общо пространство, което работи заедно и което ще бъде още по-единно дори в области като отбраната. Благодаря. Господин Ван Орден за една минута. Благодаря, господин председател. Като английски консервантор, ние сме обикновено за от откритите пазари, но както потвърдиха много от ораторите, основната цел на този доклад е укрепване на европейската политика за сигурност и отбрана и европейската интеграция. Няма нищо общо с укрепване на отбранителната способност. Виждам, че бе възможно да има и някаква а, полза, само че е много, има много по-голямо предимство в това да се получи достъп до пазара на Обединеното кралство, а и там пазара на военните доставки е най-открит. Тревога предизвиква факта, че аспект, че инвестициите направени в научно-развойната дейност няма да могат да се възстановят в областта на производството. Производството е предмет на национална конкуренция, няма да има възможност за защита на интелектуалната собственост. Има и други притеснения, господин председател. Трябва обаче да кажа, че този доклад не е особено необходим от гледна точка на отбраната, индустрията, нито пък економиката. Господин Паско има думата за една минута. Директивата за военните доставки е важна стъпка напред в областта на европейска политика за сигурност и отбрана. Не е лесно да се съчетаят принципите на свободния пазар с, с с националните правомощия. Тези сложни правила трябва да преминат през, практик, през теста на практиката. Изпазването на заложните изисквания ще иска непрекъснато наблюдение и налагането на санкции. Целта е да се постига баланс между отделните елементи. За страни като моята, офсета е поне за момента важен механизъм, който ще осигури оцеляването на нашата национална индустрия. Господин Маринеско има думата. Господин председател, отбраната и сигурността в Европа отново бяха застрашени поради енергийната и финансовата криза. Още веднъж е, видяхме, че можем чрез е, солидарността и е, нашата обединена дейност да противодействаме на тези явления. по отношение на обществените поръчки в сферата на отбраната и сигурността е крачка напред към пазарна економика в тази сфера, така че да се справим с конкуренцията на САЩ. Нуждаем се от стабилна система относно сигурността на информацията, контрол върху износа към трети страни на тази продукция, както и държа да подчертая, че ратифицирането на Лисабонския договор ще ни позволи да прилагаме една е, постоянна политика в тази сфера. Благодаря. Господин Рогалски има думата. От 90-те години насам сме свидетели фрагментиране на пазара на отбранителни стоки. Това оказва отрицателно въздействие. Това води до намаляване на заетостта и разходите за нови технологии. Дори за големите държави членки е трудно да финансират новостите в отбранителната индустрия. Ето защо ни трябва технологична база. Само по този начин ще можем да приемем предизвикателствата в областта на сигурността. Също така е, нормативната база трябва да бъде по-хармонизирана, без е, да подкопаваме специфичните отбранителни способности на отделните държави членки. Необходими са и възможности и механизми за надзор, насочени към предотвратяване на конкуренцията и гарантиране на прозрачността. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика, а също и докладчика в сянка, който свърши великолепна работа. Основните характеристики на европейският пазар са всъщност фрагментацията на национално ниво. Това въжи особено за сектора на отбраната. А там имаме различни системи, които се различават в зависимост от страната, според и се, има различни срокове и така нататък наистина ще трябва да имаме един по-прозрачен, по-отворен европейски пазар, нещо, което е жизнено важно за развитието на европейската политика по сигурност и отбрана. Много е важно да предвидим разпоредби за сигурността на, на информацията. Относно член 96 на договора на Европейската общност, могат да се предвидят дерогации в зависимост от, това, в зависимост от това, което каже Европейският съд. Трябва да видим също така и каква е ролята на малките и средни предприятия, които са важни и имат стотици хиляди заети в тях. И последно изказване. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя на господин Ламсдорф за чудесната работа. Искам да подчертая нещо, което каза господин Тубон. Чудесна, чудесната дейност на френското председателство за постигане на споразумение. Надявам се, че след няколко години ще разберем, че не трябваше да се боим да говорим за европейския пазар на отбрана, защото това е в общите отбранителни интереси на Европа. Искам да подчертая една част от тази директива, която е много важна за много държави членки и това е текста за подиспълнителните договори. Радвам се, че е постигнато споразумение с съвета и комисията и споразумението отразява позицията на парламента, именно повече прозрачност в областта на подизпълнителските договори и второ да няма дискриминация на национално ниво. И най-сетне националните органи да имат възможност да, да дават, да предоставят повече от 30% за подизпълнителска дейност. Благодаря. Благодаря. Комисаря Макриви има думата. Искам да благодаря на всички участници. не могат, разбира се, не можем да отразим всички идеи. Парламентът обаче има основание да бъде доволен. Второ, парламентът поиска тази директива да бъде разработена. Всъщност това е предложение на парламента. Второ, този парламент е резултат от вашето участие. Бяха внесени множество изменения, които намериха място в представения текст. Комисията подкрепя текста и измененията. Надявам се, че директивата ще даде възможност за изграждане на истински европейски отбранителен пазар. Преди пет години това би изглеждало научна фантастика, днес е реалност. Не трябва да изпускаме тази възможност. Благодаря ви. Давам думата на нашия докладчик, господин Ламсдорф. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Колегата Ван Орден би трябвало да разбере, че подкрепя чрез изказванията си а, крайната а, левица в Германия и не става дума само за а, вътрешен пазар. А, тези стоки са много скъпи, защото няма конкуренция, това е логично. Смятам и се надявам да въведем по-голяма конкуренция и тогава е, тези е, стоки е, ще струват по-малко. Това е шанс за промишлеността. Има възможност да се намерят нови пазари. Това е шанс и за средните и малки предприятия, както и за гражданското общество, което чрез осигурената прозрачност ще може да следи по-добре този пазар, както ще могат да правят това и неправителствените организации. И накрая бих искал да благодаря на колегите Младенов и Тубон, които подчертаха изключителната работа, която беше извършена по този проект. Става дума за политика на отбраната с директива Вътрешен пазар по първия стълб и без отличната работа на френското председателство наистина никога нямаше да постигнем този резултат. Смятам, че трябва да разширим този шанс, шанс за политиката за външна политика и сигурност това е шанс, който не трябва да пропускаме. Благодаря ви. Flügger. Ich Antrag nach Artikel 145 der Geschäftsordnung, wenn man persönlich а сега, според правилника, член 151, е, ще се задават въпроси и се дава възможност да се отговори. Тук говорим, назвали не, за екстремизъм на пазара. И аз лично мисля, че по-ефикасен европейски пазар на оръжие ще се отрази веднага на износите извън Европейския съюз. Така, прекратяваме дискусията. Утре ще се гласува по този доклад. А сега минаваме към въпросите към комисията. Първият въпрос на господин Бърк за 10 те години евро. Господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Опитът в бюджетната координация общо взе